от всички политически групи. Имам предвид съдържанието на 45-ти член на, парламент, на регламента на парламента. Минаваме към доклада на Педро Герейро, обща политика в областта на рибарството и екосистемния подход към управлението на риболова. Благодаря ви, казва оратора. Това се вписва в дебата за евентуално преразгреждане на общата риболовна политика след 2012 година. И така, искам да започна с твърдението, че риболовото е изключително значение за прехраната на нашето население и затова е важно да подчертаем важността на риболова за самостойното изхранване на всички държави членки. Разбира се, риболова трябва да има измерение свързано с устойчивото развитие и социално-економическа перспективност. Затова да не забравяме, че в сектора, риболовния сектор, работят много труженици, съществуват много работни места – причина, поради която риболова се вписва изобщо във всички европейски политики, т.е. не се отнася само до морето и морските ресурси. Разбира се, трябва да се контролира общото риболовно усилие, за да се гарантира максимално допустимият улов. По този начин ще гарантираме благосъстоянието и устойчивостта в екологически смисъл на риболовните ресурси. Прилагането на един екоцелесообразен риболов – следва да бъде схващано като мултидисциплинарно, като междусекторно начинание. До момента не винаги сме действали по този начин. Анализът, анализът на риболовните запаси се основава на научно проверени данни. Разбира се, съществуват разлики между различните региони и техните запаси, между рибните уреди и флотите, както разбира се и въздействието на съответните екосистеми. Нуждаем се, с други думи, от конкретни мерки, приспособени и пригодени към всеки конкретен случай. За да можем да гарантираме устойчивостта на риболова, и неговото качество на поминък, сме въвели ограничението за 12 мили, който обхваща всъщност региона, където имат право на изключителен достъп рибарите и техните съоръжения от съответната държава членка. Разбира се, има и система за взаимно прехвърлими квоти в случай на нужда. Важно е да подчертаем, че не е обоснована политика, която би фаворизирала тези флоти, които са прекомерно многобройни или пък прекомерно малобройни. С други думи, секторът на риболова следва да бъде дефиниран не само от гледна точка на риболова и това, че той е поминък, а и от друга гледна точка, от социално-економическа такава, защото влияе върху горивата. Благодаря. Има думата комисаря Василио. Господин председател, комисията подкрепя доклада, както и изразената подкрепа за екосистемния подход, е, развит в съобщението на комисията. Едно от основните послания на комисията е, че е, ако риболовните райони е, зависят от поддържането на екосистемите, управлението на риболовните райони не може да опази екосистемите само по себе си. Екосистемите е, могат да бъдат опазени само чрез политика, която обхваща всички аспекти на въздействие върху екосистемите. Ето защо е, Комисията гледа на морската политика и в частност на е, нейния екологичен стълб, а именно директивата за е, морската стратегия, като ключ към е, реализиране на екосистемния подход. Този подход ще даде увереност на риболовната промишленост, че всяко човешко въздействие върху екосистемите, не само риболова, се третира по един съразмерен и съгласуван начин. Това е и главната насока на доклада и ние е, ценим е, изразеното съгласие помежду ни по този е, въпрос. Бих искал да подчертая обаче, че това не означава, че една политика ще бъде подчинена на друга. Възприемайки този подход, ние не създаваме иерархия, например, между стратегията за развитието на морското пространство и общата политика в областта на рибното стопанство. Директивата е, за морската стратегия обслужва е, рибностопанската политика е, като инструмент, който би гарантирал ресурсите на риболова в бъдеще. Общата рибностопанска политика би могла да допринесе за реализирането на директивата за морската стратегия чрез осъществяването на мерки за управление, които биха гарантирали постигането на системите за здравословни морски екосистеми. Както се казва в доклада, е, удовлетворяването на продоволствените потребности, опазването на риболовната промишленост и риболовните общности и опазване устойчивостта на морските екосистеми не са непримирими цели. Напротив, в дългосрочен план между тези цели може да се търси синергичен ефект. Докладът засяга множество въпроси, що се отнася до конкретните инструменти, които да се приложат в бъдеще. Това е, са все важни и уместни въпроси, е, е, на които ще бъде отделено внимание в хода на дебата за реформа на общата рибностопанска политика. Ето защо не възнамерявам днес да коментирам конкретно тези различни въпроси. Бих искал да посоча обаче, че има някои от тях, по които мненията ни може да се различават. Твърди се, че е, е, риболовците, засегнати от управленски системи и мерки за е, опазване на екосистемите, следва да бъдат субсидирани или обещетявани. Така смята парламента. Ние не смятаме обаче комисията, че преките субсидии са подходящото решение. Напротив, е, риболовните общности трябва да бъдат подпомагани, е, да бъдат економически по-устойчиви и да диверсифицират в различни сфери на економическа дейност. Твърди се също така, че аквакултурата може да бъде инструмент за попълване на запасите от живещи на свобода рибни видове. Това може в някои случаи да бъде решение, но според нас то няма да бъде подходът във всеки случай. Е, естествените рибни запаси е, могат да се възстановят само чрез правилно управление на човешкото въздействие върху морските екосистеми, в това число въздействието на човешката дейност, както в областта на риболова, така и в други сектори на човешка дейност. Ще се върнем на един по-детайлен дебат по всички тези въпроси е, в хода на дебата за е, реформата на общата рибностопанска политика, е, който ще стартира с публикуването от страна на комисията на Зелена книга през месец април. За сега благодаря на парламента за изразената подкрепа за нашия е, подход, подкрепа, която се заявява и в последния доклад. Този доклад е свързан с транспонирането на Директива 2002 наклона черта 73 за прилагането на принципа за равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, разбира се, и условията на труд.